Жите, които са безработни, не само а, работно място, но и някакво обучение. Благодаря, председателят, благодаря господин Ман. Преди да преминем към спонтанните изказвания, имам едно съобщение. Ирландските компетентни власти ме уведомиха, че господин Дероса се е, замества от 15 февруари 2012 година от госпожа Емер Костело. Е, така че приветстваме новата колега, госпожа Костело, ако е тук, е, нека да я аплодираме. Добре дошла след нас. Припомням ви, че съгласно член 3, параграф 2 на правилника, госпожа Костело работи в парламента и в съответните органи пълноправно до, от момента, в който бъдат установени нейните правомощия и потвърдени. Също така, след като тя подпише декларация, че не упражнява несъвместима с дейността на депутат дейност. Така че много успех и ви пожелаваме, госпожо, във вашата работа. Сега преминаваме към спонтанните изказвания.